Diamo inizio. Колеги, започваме. Bene, benvenuti a tutti. Добре дошли на всички. Надявам се да сте си починали, да сте свежи и да сте готови да се изправим пред тези 8000 изменения, които ни очакват. Започваме заседанието. Първо трябва да одобрим дневния ред. Ако всички са съгласни, то тогава може да бъде сметнат за прият. Имаме превод днес на всички езици. Втора точка – одобряване на протоколите на заседанията от 18 и 19 юни, 25 юни и 9 и 10 юли 2012 година. И тук, ако няма коментари преди края на заседанието, то тогава те ще бъдат приети. Също така трябва да кажа, че днешното заседание се предава пряко по интернет. Комисията по международна търговия ме информира, че подготвя доклад по собствена инициатива, който се нарича Търговски и економически отношения с САЩ. Ще се гласува на 10 октомври по този доклад. Тъй като графикът не позволява на нашата комисия да излезе със свое становище, предлагам да излезете с изменения към този доклад и да ги изпратите направо на секретарията на Комисията по международна търговия преди 19 септември. Освен това, искам да кажа, че огромното количество изменения, които ви бяха изпратени, няма а, да бъде копирано в, на хартия още. Тоест, а, това е единственото копие и затова моля да го пазите. Но, но altre comunicazioni. Per cui... Нямам други съобщения. И така, можем да минем към четвърта точка от дневния ред. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година. Всички раздели. Естер Деланш е тук. Искам да ви припомня, че съвета прие своята позиция по проекта за бюджет на Съюз за 2013 година, точно преди а, лятната ни вакансия на 24 юли. По този начин а, съвета потвърди, че иска урязване на а, различни глави а, и параграфи от а, ОСП което включва мерките за насърчаване, както и програмите за развитие на селските райони. Затова ние днес ще гласуваме по 35 изменения върху проекто бюджета за 2013 година. Искам да припомня на колегите, че на следващото ни заседание на 18 септември ще гласуваме по проекта за становище, който върви заедно с нашите изменения и крайният срок за изменения по него е 4 септември, което е утре, 12 часа на обяд. Здравейте, господин Делонго, това е представителя на комисията, който е тук. Ако Естер иска думата, не иска, иска ли? Ако не, ще гласуваме направо. Добре, гласуваме. Ако сте съгласни, за да действаме по-бързо, ще гласуваме с дигане на ръка. Allora. И така започваме гласуването. Изменение 5200. Кой е за? Мано е. Ки е контрари? Против. Direi respinto, eh? Като че ли е отхвърнато? Има ли е, въздържали се? Добре, отхвърлено. Гласуваме по изменение 5219. Кой е за? Против? Против? 5219. Кой се въздържа? Отхвърля се. 5229 за. Против. Против. Въздържали се. Приема се. 5218 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Искате проверка? Добре. По... А, носите ли си картите? Добре. Про... Продължаваме с гласуване електронно по 2... 5218. Авете вода до Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се това предложение. Е, е, е, ci sono, parecchi voti di scarto, sì. 5220. 5223. Моля, гласувайте. За. Против. Въздържали се. Приема се. 5201 и 5217. За. Против. Въздържали се. Приема се. 5202 и 5216. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 5203. За. Против. Въздържали се. Приема се. 5, 2, 27. За. Против. Въздържали се. Приема се. 5, 2, 19. За. За. Против. Проверка. Проверка по 52.19. Contrario. Ok, scusate. Ok, votato yeah. tutti? Respinto. Respinto. Uh, Uh, poi questo. 28? 5228, chi è a favore? 5228, за. Против. Въздържали се. Приема се. 5227. За. Против. Въздържали се. Приема се. 5225. За. Против. Въздържали се. Приема се. 5219 за. Против. Въздържали се. Приема се. 24. 52, 24. Questa 5200. Не. 5219, което вече е за пилешкото. За. За. Против. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Петдесет и две, двадесет и четири. За против, въздържали се, приема се. 5-2-3-2 за, против, въздържали се, приема се. 5-2-3-1 за, против, въздържали се, приема се. 5-2-3-4 за, против, въздържали се, приема се. 5220 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате ли проверка? Добре, проверка. 5220. Моля, гласувайте. 5220, Авете вотато tutti. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 15 против, 11 за. Пет, 204. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, приема се. 5221 за, против, въздържали се, приема се. 5213 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5214 5207 за. Извинете, казва председателя. 5209. Точно така, втора част. 5209. Кой е за, против, въздържали се, приема се. И сега вече 5207 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5208 за, против, Въздържали се. Отхвърля се. 5-2-3-3 за. Против. Въздържали се. Приема се. 5-2-0-6 за. Против. Въздържали се. Приема се. 5-2-1-1 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 5-2-1-2 за. Против против, въздържали се, приема се. 5205 за, против, въздържали се, приема се. И накрая 5222 за, против, въздържали се, приема се. Чудесно, благодаря ви. Просегуире. Продължаваме. Благодарим на Естер Деланш за работата, която е извършила и продължаваме нататък. Искам да ви припомня крайния срок, 4 септември, за становището. Преминаваме към пета точка. Тук а, става дума за първия делегиран акт в земеделския сектор – по пакета мляко, който наскоро бе прият. <clears throat> Искам да ви припомня, че комисията представи този първи делегарен, делегиран акт, който залага правила, свързани с признаването на организациите на производители от транснационален характер, както и международни асоциации на производителски организации. Също така създаването и условията за административно подпомагане, което да се дава от съответните компетентни власти при трансгранично сътрудничество, както и измерването на обема на суровото необработено мляко, което е обект на преговорите между признатите организации производители и онези, които обработват или събират това мляко. По член 290 от Лисабонския договор този акт може да влезе в сила само ако парламента не излезе със своите възражения до определен крайен срок. Затова имаме такива делегирани актове. Комисията поиска от Европейския парламент да действа в спешен порядък и идеята е да може 3 октомври да влезе в сила този делегиран акт. Писмото на комисаря Чоус, в който се говори за тази спешност на въпроса, ви е изпратен. Знаете, че сме си дали срок 29 август по обяд за възражения. Тъй като обаче никой не е изпратил никакви възражения, искам да кажа, че можем сега да излезем с тази препоръка, с едно гласуване при липса на възражения по правило 87А6, за да може през септември да се гласува на пленарна, в пленарна зала. Ако разбира се, това бъде одобрено от председателския съвет. Така мисля аз. Сега искам да попитам кой е за тази опция, т.е. бързо да одобрим. Ако всички сте за, има ли против някой? Има. Добре, но одобрихме делегирани акт и на следващото пленарно заседание през септември можем да се занимаем с него. Сега съвсем набързо също, шеста точка. Междинен доклад за целите на получаване на положителен резултат по време на процедурата по одобряване на многогодишната финансова рамка Скъпи колеги, както знаете, дискусията за бъдещата многодишна финансова рамка, МФР, са особено важни за общата съскостопанска полика и ОСП и реформата, която обсъждаме сега. Отправната точка за това становище, с което излизам аз, е една позиция изразена в парламента, неговите резолюции от 8 юни 2011 година, т.е. говоря за доклада на комисията СУРЕ запознати сте с него, както и от 23 юни 2011. Това е докладът на господин Дес. И в двата случая парламента съвсем ясно поиска бюджетът за ОСП да бъде запазен поне на същото ниво, каквото той е в настоящия многогодишен финансов период. Говорим за реални цифри и това си остава нашата позиция. Най-вероятно сте видели, че в проектостановището, което ви бе представено преди лятната а, пауза, предложенията на комисията, такива каквито те са днес, всъщност показват а, урязване на реалните средства за ОСП. За това бихме искали да има увеличаване на цифрите в рубрика 2, ако искаме наистина да запазим цифрите такива, които бяха в предишния период. По такъв начин наистина ще има замразяване на бюджета, а не урязване на бюджета, каквото всъщност ни се предлага от комисията. От друга страна бяхме информирани от съвета, че държавите нетни платци, искат да намалят, намалят бюджета на Европейския съюз, а други държави членки пък искат да има по-ясно насочени разходи за постигане на определени цели. Искам само да ви кажа, че ако се намали общия бюджет на Европейския съюз, това ще доведе и до урязване на бюджета за ОСП. Реформата на ОСП ще иска от фермерите да правят много повече. Видяхте какви са предложенията, с които и вие излязахте, и другите колеги. Така че ще искаме от същите тези фермери да произвеждат повече публични блага, да спазват по-високи стандарти от другите държави. Затова е съвсем ясно, че не може да бъде намаляван бюджета в същото време което имаме такива изисквания. Очаквам вашите идеи, предложения и искам да ви припомня, че и по това становище измененията са до утре, 4 септември, 12 часа на обяд. Започва дискусията. Има ли някой, който иска да вземе думата? Записали са се вече Естер Деланш, Джордж Лайън и Алдо Лонго, ако иска да вземе думата. Започваме с Джордж Лайън. Е, <clears throat> много благодаря, господин председател. Много ви благодаря за и становището, което разпространихте сред членовете на нашата комисия. Определено съм съгласен с много от нещата, които казвате, но не 100%. Не съм напълно убеден, че докладът ДЕС ще така използва истинските термини, истинските измерения, когато говорим за бюджета след 2013 година и ние не трябва да забравяме тази реалистичност, която ни е необходима. Трябва да бъдем много внимателни в това, което казва нашата комисия по отношение на инструментите за многогодишната финансова рамка. Разполагаме се с предложенията на комисията, с които тя излезе, виждаме 10 10-процентовото урязване за земеделието, за селското стопанство, за останалите а, отрасли, което а, представлява доста сериозно замразяване на средствата. Така или иначе, предложението на комисията се приема сериозно като изходна позиция в преговорите, които се водят с съвета, както и с комисията. И поради тази причина мисля, че трябва да бъдем много внимателни в своите думи. И тук искам да предложа господин председател, вместо да искаме бюджетът да бъде възстановен изцяло в на рамките на предишното бюджетно измерение, което означава всъщност едно доста сериозно увеличение, мисля, че нещо много по- предпазливо от политическа гледна точка, във връзка с работата на нашата комисия, е да изтъкнем именно този факт, че земеделието страда най-много от урязването на бюджета и ако има допълнителни урязвания, намалявания на бюджета в Европейския съюз, което се съдържа в предложението на съвета, то в никакъв случай земеделието не трябва да бъде сектора, който да се разглежда с оглед на евентуални възможни урязвания. Мисля, че по този начин ще изпратим един правилен политически сигнал от името на парламента, защото виждаме, че наистина е, имаме доста сериозно съкръщаване на финансовите средства за селското стопанство и ако пострадаме от допълнителни урязвания, съкръщаване на бюджета, ще трябва да се намерят други отрасли, в които да се намери финансирането, а не в земеделието. И е, се надявам, че ще бъдат внесени някои изменения именно в това отношение, в този аспект. Надявам се, че ще намерим съмишленици и това е една разумна позиция, която може да заеме нашата комисия. Вашето предложение всъщност е, така оставя вратичката е, за по-малка надежда, за по-малко доверие, когато провеждаме окончателните дебати по тези въпроси. Благодаря. Bene, grazie Джордж. Е, Благодаря ти, Джордж. Съгласен съм с теб. Ще се опитаме да вземем предвид твоите бележки. Те са точни. Единственият сектор е земеделието, където има такива съкръщения и не може да продължава това. Естер има думата. Like Благодаря. Искам да ви поздравя за вашия доклад и там много ясно се вижда а, как комисията отговаря за а, някои така доста козметични мерки за това да, а, да ни кара да си мислим, че бюджетът е замразен, докато всъщност бюджета бива урязан. Виждаме използването на инструменти, които са извън земеделския бюджет и това е чудесно, ако можем да изградим подобни инструменти инструменти, но за в момента не се изливат средства в тези инструменти. Така че много е важно да внимаваме с всички тези придобивки, така че да не се отвори в крайна сметка една огромна котия с проблеми. Видяхме това предложение още преди лятото. По време на лятото се случиха редица на неща. И мисля, че тук можем да направим нещата още по-експлицитни, особено като сравним земеделието с други области. И мисля, че трябва да се добави нашето нашето становище в тази, тази гледна точка по-недипломатично. И също така за това наше искане бюджета да се възстанови напълно, всъщност тук трябва да бъдем по-дипломатични, като в същото време не губим своите позиции може би трябва да се промени текста до известна степен и да бъде намекнато между редовете, че бихме искали бюджета да се запази, но трябва да не, да, да не се поставяме извън дискусията. Нека така да го кажем. И това е нещо, което разисквахме в нашата група днес е Евро.7, т.е да излизаме извън всички задължения, които са вменени в настоящата ОСП, да погледнем към бъдещата ОСП. Но наистина тук бихме искали да се хвърли един мост и към рамката, която се опитваме да изградим, така че крайна сметка да намерим правилното решение за ОСП. Защото не е много мъдро да искаме нещо, което в крайна сметка да добие коренно различна форма. Това са може би някои по-маловажни бележки от името на моята група, но така или иначе въпроси. Благодарим ви за доклада. До голяма степен го приемаме. Благодаря ти, Естер. Заместник председателя Шикерски и след това Алдо Лонго. Ситуацията ще staje трудна, dosyć trudna, Положението е сложно. Докато работихме по предложението за многодишната финансова рамка, много ясно заявявахме становището си. Имайки предвид това, че се намираме в криза и целия съюз и отделните държави членки, както и вътрешните проблеми и задлъжнялостта. и като че ли оставихме пространство а, на онези, които всъщност искат да урежат бюджета на земеделието. Искам да повторя отново, че, че положението е много сериозно. И затова се задава следния въпрос. Знаем ли какво се случва с доходите в Европа? Знаем. Къде се намират земеделските стопани, що се отнася до доходите си в цялата тази класация? Тоест, земеделският бюджет е един бюджет за развитие и той трябва да действа срещу кризата. И бюджетът трябва да бъде разгледан от друга гледна точка, от гледна точка на развитието. Има плюсове, които ще бъдат полза на всички, дори на нетните платци научните изследвания ясно доказват това и не бива да го забравяме. Съкръщенията на бюджета няма да са по първия стълб. Първия стълб гарантира финансовите потоци към определени държави, където фондовете могат е, да бъдат отпуснати само по този стълб, а не по други. Втория стълб, е, както знаем всички, е стълб, който насърчава развитието. Това е стълб, който трябва да даде възможност на новите държави членки да се развият и да стигнат до определено ниво. Така че тези отношения тук се променят, видоизменят се. За това твърдя, че трябва много внимателно и ясно да изразим позицията си, но тази позиция трябва да бъде съвсем ясна и в контекста на очакванията на фермерите, пък имайки предвид световния контекст. Трябва да изразим ясно позицията си и съм съгласен с преждеговорившите. Ето това е ролята на нашата комисия, комисията по земеделие. Е, често ни питат е, каква е позицията ни, затова ние ясно трябва да изразим тази позиция, която да може много ясно да защитим пред своите колеги. Благодаря. Яр и Бове поискаха думата. Яр. Е, благодаря ви. Най-напред бих искала да благодаря на председателя за направените от негови предложения те ни дават възможност да имаме по-ясна визия за нещата. Днес имахме специална комисия, която разгледа всички тези въпроси. И по това време аз вече казах на господин комисаря, че може да вземем се въпроси, но все пак сме изправени пред един голям проблем, а именно потребителите. И знаете, че селскостопанските производители в крайна сметка взимат предвид всички тези елементи те реално искат да знаят с какви средства ще разполагат, колкото сега повече или по-малко. На времето комисията представи различни суми и ни е малко трудно да видим къде е истината във всичко това. Комисарият по бюджета говореше за необходимостта от водене преговори и сега вече стигаме до същността на тези преговори. За мен не е толкова важно как ще наричаме отделните компоненти от ОСП. Важно е по отношение на реалните средства да разполагаме поне с толкова пари, сколкото колкото разполагахме през предишните години. Това е най-важният въпрос. А как точно ще постигнем тази цел и как ще се наричат помощите не е чак толкова важно. Всички ние заедно трябва да защитаваме нашата политика. Вярно, понякога има някои елементи, някои фактори, с които не сме запознати. Но ако трябва да се правят сериозни съкръщения, по каквито да било причини, ако се налагат такива съкръщения, аз лично бих поставил под въпрос самата реформа на ОСП. Защото става въпрос за един пакет и този пакет от предложения за реформа можеше да се одобри само когато е наясно какъв е новия бюджет. е много важно, господин председател, и пак казвам, важно е да знаем с какви точно средства разполагам. Благодаря ви. Но Мария Жозе Мисля, че всички сме съгласни, че трябва да защитаваме един сериозен бюджет за селското стопанство, което ще, ни даде, което ще ни даде възможност наистина да водим политики. И ако успеем да убедим и останалите членове на парламента, членове на нашата комисия, ако успеем да убедим и държавите членки, които искат да намалят средствата за ОСП, трябва да имаме последователен бюджет. И трябва да се учим немалко малко около три елемента. Първо, въпросът за заедостта, който е свързан с въпроса за кризата, поставен преди малко. Заедостта в всичките райони и в сектор стопанство трябва да са в сърцевината на нашите усилия. Второ, трябва всеки път, когато се говори за агроекологичност на селското стопанство, да говорим и за продуктивността и за рандемана, което ясно показва, че трябва да разполагаме необходимите средства за всички тези мерки за позеленяване. И на трето място имаме нужда от бюджет, но трябва да се замислим и за спестяванията, които може да направим на равнището на Европейския съюз. Трябва да станем по-автономни по отношение на вноса и да имаме по-добре уравновесена търгов, на търговската сметка. За целта трябва да вземем предвид заедостта на секторите стопани, необходимостта на гражданите и търговската сметка на Съюза. И отново ви припомням, всички асоциации, които се занимават с селско стопанство и с качествено производство на хранителни стоки, ще са тук, за да се срещна с представители на комисията и на парламента. И според мен е много важно отново да засилим връзката между гражданите и Европейския парламент, за да защитим възможно най-добър начин бюджета си. Родост. Благодаря. Родост и след това Албердес. Благодаря. Ich möchte mich auch beim Vorsitzenden bedanken für die Initiative благодаря. Също бих искал да отправя благодарност за, към нашия председател, който по инициативата тук. Но нека да бъда ясна, че аз не съм готова да приемем а, големи урязвания, съкръщения, защото ако искаме да имаме мерки за озеленяването, позеленяване, позеленяване в крайна сметка не трябва да се стигнем до разводняване на тези мерки. Искаме истинско позеленяване, така че не трябва да се спестяват пари в тази насока. Говоря си с земеделските стопани, им казвам, че на тях им трябват зелени ферми, зелени стопанства, по същото време им казваме, ми ще урежем вашите преки плащания. Трябва да застанем рамо до рамо с земеделските стопани и да покажем много ясно на бюджетната комисия, че това е нашата позиция. В същото време обаче, казвайки всичко това, искам да кажа, че бюджетната комисия като че ли са на наша страна. Те казват, ако искате позеленяване, ние ще ви дадем нашата подкрепа по-скоро казват, че като че ли съветът ще спъне нашата работа и те трябва да разберат, че са ни необходими съответните средства, за да постигнем 30% опозреняване, към което сме тръгнали. Иначе просто няма да имаме качествени преговори с съвета. Благодаря следващия колега. Благодаря, господин председател господин Дес. Благодаря ви много за вашите предложения. Мисля, че те вървят в правилната посока и мога само да подчертая казаното от преждеговорившите. Мисля, че всички групи а, тук изразяват съгласие и а, можем да кажем именно това, че ако има съкръщения, те са само единствено а, допустими, ако са оправдани, ако са обосновани и ако се отчитат всички тези загуби в земеделския сектор. Трябва да се отчитат всички тези последствия за страни като Испания, като Португалия, но в същото време трябва да им се даде възможност да оцелеят. Ако не получават своите плащания, те няма да могат да оцелеят, което е много неприятно, като се вземе предвид економическата криза в тези страни. Трябва да имат възможност да продължат да произвеждат, да имат възможност да продават, да речем, пшеница. Ако не могат да произвеждат и продават, няма да оцелеят економически. И вторият аспект, и тук няма никакъв спор, ако видим историята на всички тези въпроси, когато разгледаме начините на изплащане на преките плащания на фермите, виждаме, че когато спрат преките плащания, тогава страдат потребителите. В този случай земеделските стопани просто нямат избор, освен да покачат цените на своята продукция. Миналата седмица един колега ме покани да посетя неговата страна. Посетих фермата, стопанството на едно младо семейство, които се опитват да развиват своята дейност. Те имаха 12 крави, наистина малко стопанство. Но това, което ми казаха стопаните, сега имаме възможност да направим така, че нашата ферма да стане по-голяма, но в същото време спираме да получаваме финансиране от Европейския съюз, така че няма да можем да продължим със същото темпо а, да предлагаме мляко на пазара. Това въжи с пълна сила за цялата ОСП. Мисля, че всички колеги ще се съгласят с мен ако ще се наложи, наложат тези 30% позеленяване на земеделските а, стопани. Те няма да могат да ги постигнат без съответното финансиране, по-сериозно финансиране. Без финансирането няма да може да се приложи ОСП, към която се стреми. Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви също за доклада. Искам само да добавя, че вие наистина направихте отлични коментари за това, че земеделското стопанство има пряко и непряко въздействие върху околната среда и върху други отрасли. Ние трябва не просто да подкрепяме земеделските стопани, трябва да ги разбираме, за да видим до голяма степен, до каква степен зависят от тях местните преработвателни компании и предприятия, така че те също се нуждаят от подкрепа. Ако земеделските стопани загубят тази подкрепа, то в този случай и земеделската продукция и потребителите ще пострадат също така. И това е един въпрос, който трябва да бъде ясно разбран и подчертан. Това е нещо, което трябва да бъде разбрано и от останалите членове на тази комисия. Колко важно е земеделското стопанство за другите отрасли в Европейския съюз. Meiner Kollegen anschließend herzlichen Dank auch für Ihren Vorschlag und den Entwurf des благодаря ви, господин председател. Аз също искам да ви благодаря за вашия доклад. Съгласна съм до голяма степен с Естер Ланге. Съгласна съм с нейния подход за защита на подкрепата за земеделските стопани позеленяването ще има смисъл само единствено ако се предоставя съответното финансиране на земеделските стопани, за да постигнат тези 30%, казва госпожа Келстингер. Така че тук наистина имаме много важна работа, която да свършим, за да убедим останалите и да докажем, че е много важно финансирането да продължи да стига до земеделските стопани, така че те да могат да продължат да произвеждат, а потребителите да могат да се възползват от справедливите цени на земеделската продукция. Що се отнася до втория стълб и развитието на селските региони, много хора си мечтаят за урязване на бюджета, за спестявания в отделните държави членки. Всички тези аспекти се обсъждат в отделните държави членки и мисля, че е много важно да разберем, че тук това, което правим е в подкрепа и на земеделските стопани, и на околната среда. И нека тук да припомня и следващата точка от днес дневния ред доклада на господин Капулас Сантос. В този доклад става дума за редица мерки, чрез които могат да се подпомогнат земеделските стопани. Благодаря. Благодаря ли, Елизабет Майкъл Осли. Благодаря. Тук до голяма степен мога да кажа, че ако се направят съкръщения, земеделските стопани ще загубят много повече. Както казва Брюксел на държавите членки, всичко трябва да се съфинансира. Трябва да направим пределно ясно в нашето становище и навсякъде другаде, че настоящото разпределение на финансирането трябва да се запази. Трябва да има гъвкавост между отделните стълбове, да държавите членки да имат възможност да местят средства от първия във втория стълб, т.е. от първия във втория, но не от втория в първия. Тази възможност трябва да се запази и да се опише пределно ясно. Освен всичко друго, не трябва да, пред... да казваме на държавите членки, че всички тези мерки идват от Брюксел. Трябва да се съфинансира. Да, добре. Но когато става дума за земеделските програми, там ще трябва също така да се урязва. Не трябва сами да се притискаме в ъгъла. По-скоро трябва да кажем, че ние също се нуждаем от съфинансиране, т.е. от съфинансиране от страна на държавите членки, ако искаме да се постигнат съответните резултати. Държавите членки трябва да разберат това. В крайна сметка трябва да можем да кажем, че благодарение на тази е, реформа ще можем да създадем нови работни места, а не можем просто да заявим, всичко ще си остане такова каквото е, защото това не е реформа. Трябва да можем да докажем, че ако сме отделили определени средства, тези средства са довели до създаването на работни места. Няма да помогнем, ако кажем, всичко трябва да си остане такова каквото е. Съгласен съм. Господин Рубик се последен. Jā, atbalstu to kopīgā nostāju, kāda mums komiteja veidojas attiecībā uz šo um, un, uh, Благодаря. Съгласен съм с общото становище на комисията по въпроса с поделеното или добре разпределено финансиране за периода 2014-2020 година. Ако имаме известно повишение, това не би следвало да бъде неочаквано, трябва да бъде в съответствие с очакванията, с очакванията на земеделските стопани. В последните месеци посетих много земеделски стопанства в Латвия и до голяма степен те да отговарят на това, което каза господин Дес. Много от тези стопанства очакват, че ние ще приведем своите думи в дела. И в крайна сметка разбират, че всички перки, които ще предприемем, ще се отразят сериозно на тяхната дейност. Разбирам, че трябва да проявим дипломатичност. Ние трябва да постигнем практическите цели, които сме си набелязали. Ако намалим средствата, които са отделени, то в този случай ние ще бъдем виновни а, за урязването и в плащанията към земеделските стопани. Ние сме категорично против всяко урязване на средствата за селско стопанство. Знаете, че много средства се разходват за военни цели, например – Аз подкрепям становището. Благодаря. Луис Капола Сантос. Грация. Те, Луис. Obrigado, сеньор президент, е дефисил acrescentar algo mais. Благодаря ви, господин председател, казва господин Капула Сантос. Много е трудно да се изкаже след всички оратори, които взеха думата преди мен, но искам и аз да се изкажа в обща подкрепа на вашето становище. Смятам, че вашия доклад, като се вземат предвид и отделните изменения, ще отрази изцяло становищата, становищата, които битуват в нашата комисия. Надявам се, че докладът и измененията ще бъдат одобрени, защото те отразяват вижданията на голяма част от членовете на нашата комисия. Очаквам този доклад да бъде подкрепен в нашата комисия. Давам думата сега на господин Лонго. Имате думата. Благодаря ви, господин председателю. И аз бих искал съвсем накратко да се изкажа. По проекта за становище, което направихте, ние го анализирахме, за нас бе много интересен и обърнахме внимание на различни аргументи, които бяха изразени съвсем ясно. Днес имахме възможност също така да чуем и реакциите по време на дебата. За нас те са много интересни и ще бъдат предадени на а, моите шефове. За многодишната финансова рамка, знаете, че дебатите по нея са изключително важни за ОСП, защото те всъщност представляват базата и дават възможност да се гарантира бъдещето на ОСП, за да имаме една силна обща сълскостопанска политика. За това рамката е много важна. Искам да припомня само две неща от технически характер за доклада. Първото, за периода 2007-2013 Тавана е бе фиксиран през 2002 година. Е, сумите, които бяха одобрени тогава, още тогава в миналото, че ще има намаляване на ОСП, реално намаляване, защото възможността за маневриране за инфлацията не бе пълна, а бе частична. Затова е важно да се вземе предвид този марш, когато искаме да правим някакви въобще сравнения между 2002-2013 и настоящата многодишна финансова рамка, която обсъждаме. Също така още нещо искам да кажа по някои от наблюденията, които вие изразихте. Предложението на комисията за 2014-2020. Винаги сме ги представяли тези наши предложения като замразяване, но това замразяване е към 2013, замраз... за 2013 замразяване, а не за целия период. Освен това, сумите, които са необходими, имайки предвид присъединяването на Харватия, са включени в актуализацията на предложенията на многодишната финансова рамка, които комисията съвсем наскоро прие. 6 юли, ако не се лъже, бе това. Това беше чисто фактически бележки исках да направя. Искам да благодаря и на вас, господин председател, както и на вашите колеги за доклада ви, за проекта за становище както и за много интересния дебат, който изслушах днес. Благодаря ви. Благодаря на господин Делонго. Ще вземем преди всички тези факти, които уточнихте пред нас. И така, измененията утре до 12 часа. Утре е четвърти, 12 часа на обяд. Благодаря ви. Благодаря на всички от тези, които взеха думата. И сега трябва да се върнем на четвърта точка от дневния ред. Аз искам да се извиня пред колегата Деланш, но понеже гласувахме и не дискутирахме проекта за становище, което ще се гласува на 18 септември. Затова давам веднага думата на госпожа Деланш, която може да изрази своите идеи. Благодаря ти, Естер. Um, Благодаря ви, господин председател тъй като гласуването по измененията напълно съвпадаха с обсъжданията, проведени с членовете на повечето групи. Смятам, че няма нужда от особено много изменения по това становище, тъй като не сме гласували против съдържанието ми. Въпреки това, крайният срок за подаване на изменения е утре в 12 часа и съм сигурна, че има достатъчно чувствителни или противоречиви елементи в това становище, на които колегите биха искали да се спрат. От това проекто става ясно, че бюджетът за селско стопанство не е с най-голямо увеличение. Значи в момента се водят ам, сериозни преговори и противоречия за 7%-ното увеличение, което повиза за целостния бюджет, но както виждате в бюджет селско стопанство е проявиден 0,4% и 0,3% съответно за земеделие и развитие на селските райони. Предвид състоянието на финансите на европейско и национално равнище, трябва да останем реалистични и това се показва и в гласуването. Гласувахме не само за увеличение на някои бюджетни редове, съгласно нашите приоритети, но гласувахме и за намаляване на други бюджетни редове. По този начин нашата комисия показа, че приема нужните ограничения. Също така предвиждаме и допълнителни плащания и бих искала това да бъде отбелязано и от комисията. Трябва също така да кажем и на колегите ни от комисията по бюджетните въпроси и от съвета, че в изцяла Европа сме, имаме проблеми с тежките климатични условия в Испания и други държави и трябва да направим нещо по този въпрос. Ако ОСП е либерализирана обща политика, то тогава може би трябва да има по-ясна комуникация с потребителите. И това общо взето са въпросите, които се засягат в становището. Нееднократно съм обсъждал този въпрос с вас. Според мен е важно пилотните проекти, които бяха одобрени от парламента да бъдат продължени. И тук имаме няколко предложения конкретно към комисията, как могат да се продължат тези важни за нас като комисия пилотни проекти. Има още една добавка одобрихме още един допълнителен пилотен проект по искане на зелените относно генетичните ресурси и предлагам да добавим и този текст в проектостановищата. Това, което имах да кажа, очаквам реакциите на колегите. Благодаря ви. Grazie Esther. Bene, con questa puntualizzazione sul progetto di parere благодаря ви за това, че уточнихте въпросите. Ако няма други желаящи да се изкажат, то тогава можем да продължим с дневния ред, така както вървяхме. За секунда само го прекъснахме и се връщаме към седма точка от същия. Преки плащания на земеделските производители съгласно съответния режим за подпомагане на ОСП, скъпи колеги. Както знаете, преди лятната пауза. Направихме някои сметки и знаем, че днес имаме 7000 предложения за изменения, включая тези на докладчиците. Те са по четирите основни предложения на Европейската комисия. Това показва колко е важна реформата на ОСП, както и желанието на всички ни да подобрим качеството на текста, предложен от Европейската комисия, вземайки предвид, разбира се, различните становища, както и различните видове земеделие вътре в Европейския съюз. Нашата задача сега е да намерим обаче компромиси. Компромиси, които да представляват едни а, добри решения, които удовлетворяват всички в земеделския сектор, за да можем да излезем също така и с един единен глас на Европейския парламент и да успеем да направим онова, което направихме а, по докладите на Lion и DES. Няма да е лесно. Само по тази тема за преките плащания имаме 2292 изменения. 111 от тях са от а, Мануел Капула Санто. Сега ще му дам думата, той е нашия докладчик. 500 от тези изменения са свързани с екологосъобразните мерки или зелените мерки. Трябва да успеем да обединим нещата, малко по-синтетично да се изразим и да излезем с ясен глас на нашата комисия. Господин Пачеко трябва да е тук, който е директор в Генерална дирекция Агри. Давам думата на Луиш, който ще започне дебата. Преди да му дам думата, искам да ви кажа, че ако остане време, ако успеем за около час да свършим дебата. Час, час и половина. Ще поискам да имаме заседание на координаторите, разширено с докладчиците, за да обсъдим каква ще бъде нашата стратегия за управление на тези 7000 изменения. Благодаря. Луиш, имаш думата. Добре, obrigado, Sr. Presidente, caros Благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги, най-напред надявам се, че всички сте прекарали много хубаво вакансията си и че сте презредили батериите, както се казва. Защото наистина ще ни трябва много енергия през следните няколко седмици, за да успеем да завършим с този доклад и с работата ни по това досие като цяло. Мисля, че няма да можем да обсъдим съдържанието на всички изменения. Самият аз и колегите не успяхме да разгледаме подробно съдържанието на всички тези изменения. Аз лично разполагам с превода на португалски на измененията едва от два дни. А, има и езици, на които все още не са проведени всички изменения. Все пак обаче се запознах с някъде около 100 от измененията някои от тях са изменения по същество, други са по-скоро изменения по формата на текста. Има също така и изменения, които не отговарят и не са съгласувани с структурата на реформата на ОСП. Господин председател, мисля, че днес трябва да се възползваме от това разискване, за да определим метода си на работа изхождаме от принципа, че трябва да се гласува. Такава беше и първоначалното ни намерение. През ноември, както знаете, ще има две заседания на нашата комисия на 5 и на 26 ноември и мисля, че трябва да гласуваме докладите на тези две заседания на нашата комисия. Или с други думи казано, през септември и през октомври ни чага наистина много работа и много преговори. Ето защо искам да ви предложа един метод на работа и бих искал да чуя какви са реакциите ви. Предлагам ви да започнем от идната седмица и да организираме една среща с всички заинтересовани. След това ще се проведат и двустани срещи между мен и координаторите на всички политически групи. На тези заседания ще разгледаме амблок е, отделните членове тъй като трудно ще може да разгледаме подробно всички изменения и ще видим дали не може да постигнем някакво споразумение, някакъв компромис. Ще видим и кои са елементите, по които не можем да постигнем компромис. Ето защо е много важно да направим правилния избор. Аз, разбира се, очаквах, участвах във всички етапи на изготвяне на доклада и съм готов да изслушам всичките ви предложения, стигате да не противоречат на основната структура и на цялостната последователност на доклада. Мисля, че имаме цялостно споразумение или общо споразумение по общата структура на доклада. И смятам, че трябва да продължаваме да работим в същия дух на компромис, както го правихме до сега, за да завършим успешно с работата по този доклад. Председателят ни спомена, че става въпрос за 7000 изменения, има и още други 4200, така че ни чака наистина много работа. Предлагам ви да, още от сега да определим конкретни дати за заседания с докладчиците в Сянка. Целта е да успеем да намерим дати удобни и за вас, и за нас. Но пак държа да подчертая, че работата по този доклад трябва за всички ни да бъде приоритетна. Така че през идните два месеца, пак повторям, ще се опитам да изслушам всичките ви искания, всичките ви предложения, за да можем да се подготвим възможно най-добре и да завършим по възможно най-добър начин преговорите. Да, наистина ще е много сложно, но се надявам да намерим своите критерии, които да доведат до ясен глас на Европейския парламент и до компромисни решения. И така започваме дискусията. Започваме с докладците в сянка, ако нямате нищо против. Започвам с Марият Магинес, след това Джордж Лайен и така нататък. Съгласни ли сте? Имате думата. Uh, благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Най-напред искам да кажа, че той е много отворен към нашите предложения, което е чудесно за всички внесли изменения. Господин председател, вие казахте, че наистина всичко това ще е много сложно. Наистина е така. Но мисля, че можем да упростим до голяма степен своята работа, защото погледнах голяма част от измененията има огромно припокриване. Наистина има припокриване, дублиране. Нещо ключово, което беше подчертано от докладчика е методологията. Наистина, за да има смисъл това, което правим, е, трябва да, блоки... да включим в блокове, в групи отделните изменения, което ще е много смислено за нашата работа. Това ще е много трудно за секретарията, но по този начин ще взимаме по-лесно политически решения. Наистина е важно да работим по блокове. Това е много важно за нашия напредък. Когато разглеждаме отделните противоречиви мнения и становища. Имаме една група от 600 изменения, които са свързани с тези щекотливи въпроси и там ще отдели много време. Има стотици изменения по отделни параграфи и абзаци, които обаче са жизненно важни. Тоест, тук най-важна е методологията на нашата работа. Можем тук да си изкараме цялото време, като говорим по отделните изменения, но няма нищо да постигнем, ако нямаме метод. Нещо много важно от политическа а, гледна точка във връзка с кипърските заключения миналата седмица по бюджета за многогодишната финансова рамка, урязването на ОСП. И тук е много важно да се включи и становището във връзка с преговорите под ръководството на Кипър като председателстваща страна. Така че тук е много а, важно да започнем да работим а, в тази връзка, защото ако имаме тази изходна позиция, няма да можем да говорим нито за конвергенция, нито за позеленяване, нито за някакви други мерки и всичко това ще остане в миналото. Много е важно, както каза господин председателя, да изпратим ясно послание за бюджетната ситуация от наша гледна точка. Това беше много трудна година за много земеделски стопани в цяла Европа. Не само от гледна точка на времето, но тежките климатични условия, но също така и други фактори, които доведоха до флуктуации в цените. Но така или иначе, не можем да водим сериозни разговори и да постигнем своите цели за ОСП с подобни бюджетни коментари. също така, нашата работа до този момент показва, че ние се познаваме доста добре, екипа по преговорите и мисля, че трябва вече да се обърнем към някои по-ясни, по-лесни области, така че може би двустранно или колективно да успеем да се договорим за това, кои Извинявайте, обаче има звук от телефон в залата и не се чува ораторката. <laughs> Can I just say we're probably going to need a sense of humor by the time... Да, може би не трябва и малко чувство за хумор. Но, господин докладчик, нека да се договорим за следното. Онези изменения, които са най-непротиворечиви, да подлежат непосредствено на нашето внимание, т.е. да се разгледат най-бързо, а вече когато се стигне до най-спорните въпроси, тогава да имаме възможност да направим най-сериозен напредък. Последният ни коментар е, че парламентът гласува в някои ключови области. Е важно да знаем дали ще останем, дали ще се придържаме към а, тези насоки. Знаем, че имаме меню за мерките по а, позеленяването. Много години някои мерки се отклоняват от а, тази, това меню. Въпросът е дали ще има промяна в тази насока или не определено моите изменения наистина се занимават именно с този въпрос. Така че вече е важно да знаем как каква е нашата позиция от името на парламента на настоящото ниво, дали ще работим по този дневен ред, по тази програма или ще се отклоним от нея. При всички положения обаче трябва да знаем дали имаме мандат да правим това. Така или иначе работата е огромна, обаче не е непреодолима. Най-големите ми притеснения са свързани с бюджета и определено си мисля, че не можем да очакваме от земеделските стопани да правят повече по реформата на ОСП с по-малък бюджет. Така с тези встъпителни коментари мога да кажа, че можем да засвидетелстваме напредък и нашия докладчик показа желание да работи с нас по този доклад преди неговото предлагане на вашето внимание и след него, така че наистина има и натиск е, така, под известни колеги, но нека да се договорим за една реалистична времева рамка и да обсъдим какво точно ще предприемем на следващото ни заседание. Благодаря. Мерят, между другото, говорихме за това, когато говорихме за проекта за становище по финан... финансова рамка и плана, където говорихме за това, което се случва по-настоящем. Става дума за едно предложение с съкръщение, а не замразяване. Така че темата за бюджета е фундаментална тема. Ако се урязва ОСП, то тогава няма как да няма въздействие върху реформата и най-вече върху зелените елементи. Джордж Лайън и след това Мартин. Uh, uh, uh, Благодаря ви, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за предложенията и за сътрудничеството за това, че той гарантира, че ние можем да напредваме по тези въпроси. Сега от наша гледна точка и от гледна точка на парламента, тук сме изправени пред 7500, 8000 изменения, може би, и в крайна сметка можем да дано да стигнем до нещо, което да предложим на общественото внимание да бъде надежно. Тук говорим за правен текст, който ще показва как земеделските стопани да управляват своите земеделски стопанства в близките няколко години по този начин ще се формира лицето и развитието на европейското селско стопанство. Тук в парламента носим огромна отговорност, за да гарантираме, че ще направим така, че тези промени в този правен текст ще бъдат надежни, ще бъдат прияти с доверие и ще се покаже на земеделските стопани, че те ще доведат до добри резултати. Наистина е добре да се справим с това предизвикателство и в крайна сметка да достигнем до един документ, който заслужава доверие. Тук обаче 7000-7000 и нещо изменения не помага да се постигне толкова лесно тази цел. И мисля, че това, което каза Мередит, нашата докладчица в Сянка, е много важно, когато става дума за методологията. Сега, като говорим за измененията, измененията по 4.1, да речем, имаме 25 страници с изменения, които са така с някакви вариации, но така или иначе се отнасят до една и съща област. Така че тук по-скоро става дума за по-техническите изменения, по които можем да напреднем сравнително бързо, стига да е ясно какво точно искат вносителите, при какви обстоятелства. Така че наистина бихме могли в този случай да постигнем бърз напредък. И вече политическите въпроси да оставим на края тези 600 изменения, свързани с програмата за позеленяване, както предложи Мери. Наистина това ще бъде много важно за нашата работа, защото за себе си ще сме оставили изменения, които сме гласували пред нас, ще има само от тези изменения, които са свързани с политическата програма и менюто за позеленяване, което все още е свързано с сериозна работа. Така че в нашата група се опитваме да стигнем до труден резултат, да имаме компромисни изменения на време, така че да можем да започнем тези доста тежки преговори, защото и съвета е доста сериозен по отношение на многодишната финансова рамка. До коледа трябва да сме готови с окончателния текст, което означава, че до края на декември нашата институция ще трябва да вземе някои доста важни решения. Надявам се, че ще постигнем своята цел. Благодаря. Благодаря, Мартин Хослинг и след това Естер Деланш. Wir können jetzt eigentlich gar nicht mehr zurück von einer ambitionierten Reform. Es sind so viele благодаря ви. Разбира се, няма как да се върнем назад по тази реформа. Положихме толкова много усилия за изготвянето на това становище. Също така и доста картия сме изхъбили, така че най-малкото дължим на природата това да завършим успешно работата си по този доклад. Явно е също така, че парламентът действително направи много предложения, има всякакви вариации, всякакви възможни изменения от различните политически групи. Трябва, разбира се, да вземем предвид становищата на отделните групи. Не, напред трябва да има вътрешни преговори, изясняване на някои елементи на вътрешно равнище политическите групи и това е работа на докладчиците в сянка. А относно сроковете, мисля, че няма как да не ги спазим. Най-напред ни беше предложено да се споразумеем по основните въпроси. Подига се въпрос за позеленяването, или екологизирането. Вярно е, че също така е, че решенията и елементите, заложени в първи стълб, са много важни. Трябва също така и нашата реформа да бъде правдоподобна, както каза госпожа Магинес. А няма как да има реформа, ако не разполагаме с необходимите средства. Не може, да, не може обаче да упростяваме до такава степен нещата. Вярно е, че може би ще трябва да работим с по-малко средства. Поставя се и въпроса с новите държави членки и въпроса за разпределението на средствата между отделните държави членки на Съюза. Да, това наистина е една от най-трудните ни задачи, решаването именно на този въпрос. Не знам дали ще можем да задоволим всички, но трябва да се опитваме да, да се опитаме да намерим най-добрият възможен компромис, за да не взимаме прекалено много от дадена държава членка. Целта ни е да намерим правилното равновесие. През едните няколко седмици трябва да разгледаме и да определим най-важните елементи за всяка една политическа група. Аз лично бих започнал с екологизирането. Останалите изменения са по-скоро по конкретната формулировка на текста и с тях може да се занимаем към края на процеса на преговори. Пак повтарям, трябва да се придържаме към определените срокове, е, защото няма как е, да позволим парламента да е виновен за това, че текста не е прият на време. Не можем да си позволим да отлагаме до безкрай решението и да го отложим, ако не успеем да постигнем споразумение 2014 до 2015 година. Благодаря ви. Думата да има Естер Деланге. Благодаря ви. Малко е притеснително, че цялото ни обсъждане на това заседание е как ще обсъждаме нещата. А точно това прави в момента трябва да знаете, че закъсняваме наистина много в сравнение с останалите комисии. И ако не се позабързаме, ще останем извън преговорите. Мартин е прав. Много е хубаво, че зелените споразумяли помежду си, но споразумението на нищо на една политическа група все още не значи споразумение по реформата на ОСП. Ето защо аз имам едно предложение. Марейт беше много права по отношение на повтарянето и необходимостта да има по-ясна структура. Чухме и докладчикът, който е готов да води преговори с докладчиците в сянка. Това е напълно разумно, но преди това, според мен, трябва да имаме много ясна структура, която да бъде на разположение на всички членове, за да знаем за какво точно говорим. В моята партия, когато имаме конгрес, има 8 вида изменения, но това е по-за първата част от изменението, които са главно технически, които могат да се бъдат а, разрешени от секретарията втората група са противоречиви въпроси, които трябва да бъдат разгледани, но все пак не са приоритетни. И третата група а, са ключовите изменения. И все пак, мисля, че дори и тук секретарята може да свърши много важна работа, опитвайки се да обедини различните изменения в няколко главни течения или школи, ако искате. И така мисля, че не можем в е, една толкова прозрачна институция като парламента да предлагаме нещо, което е договорено между няколко човека на тази комисия, с която на целият парламент. Трябва да дадем възможност на членовете на тази комисия и на парламента като цяло да видят е, над какво работим и върху какво се съсредоточаваме. А за целта имаме нужда от много ясна структура, за да знаем върху какво ще съсредоточим усилията си. И съжалявам, че така да кажа, господин председател, но мисля, че за да постигна всичко това имаме нужда от повече заседания. И мисля, че действително трябва да оставим на страна за малко останалите досиета, по които говорим, и по които работим и да се съсредоточим върху този проблем и върху този трети вид изменения, които са от ключово значение. Е, Благодаря. Точно това предложение направих и аз да успеем с това тази дискусия сега, да приключим заседанието на комисията, да има заседание на координаторите, за да можем да организираме добре работата си, секретарята да ни каже какво трябва да направим, той ще ни помогне да систематизираме тези хиляди изменения, защото голямата част от тях наистина се дублират, триплират и така нататък. Бита Раймерс и след това Шикерски. Ja, yeah, Ми е mir aufgefallen, wir reden jetzt die ganze Zeit drüber. Благодаря ви. Всъщност в момента разглеждаме как практически ще действаме в парламента. Говорим главно за бюджета, но не говорим достатъчно за това кой всъщност е засегнат от тази реформа. На практика измененията не са чак толкова много, ако погледнем какви са реалните различия между отделните политически групи или в рамките на политическите групи по отношение на цялостната визия за новата ОСП. Все пак обаче трябва да се опитаме да видим как на практика тази реформа ще се, ще се отрази върху селските стопани. Какви ще са бюджетните отражения на тази реформа. Опитваме се да, да говорим за справедливост на новата ОСП, но има опасност да се стигне до прекалено тески бюрократични процедури. Ето защо съм правил предложения за отхвърляне на реформата. Защото цялата тази бюрократичност ни струва много скъпо и трябва отново да помислим малко върху този въпрос. Трябва да се опитаме да намалим бюрокрацията на равнището на Европейския съюз. Трябва също така да сме много наясно за кого правим тази реформа и дали наистина искаме да изменим положението в селските райони или просто тук симулираме някаква политика. Господин Шикерски, заместник председател на нашата комисия. Przyjęliśmy parę miesięcy temu założenie, że pracujemy na... Преди няколко месеца казахме, че ще работим по измененията да бъде прията една окончателна позиция, без да чакаме окончателната резолюция по бюджета. Трябва да следваме този принцип. Днес се говори за промяна в бюджета, евентуално. Не можем да приемем това. Нека да се основаваме най-вече върху това, което се случва в момента, как стоят нещата в парламента, в държавите членки. Нека да не се опитваме да включваме евентуални възможности за изменения, за урязване на бюджета. Не. Нека да работим върху това, което имаме в момента, така както стоят нещата сега. Заели сме се с определена работа, нека да я вършим. За политиката по сближаването, измененията ги приехме още преди паузата. Създаде се един климат, който бе за засилването на тази политика по сближаването. Говори се дори за групата на приятелите на политиката по сближаването. Регионалното развитие всъщност вече става обект на местната политика. Създават се двустранни отношения – и трябва да се запитаме къде сме ние, къде се намираме и какви са връзките ни с политиката по сближаване. Това е, е единствената цел на тази политика или е развитието на регионите, можем да се запитаме. Има очаквания в селските райони за конкретни резултати от тази политика за развитието. Ето това е политическия план на дискусията ни. Но е необходимо да направим някои оценки тук от политическа гледна точка. Благодаря. Благодаря, господин Шикерски, Улрик Родост и след това Вайчеховски. Äh, äh, Благодаря. Много внимателно Слушам. Комисията по риболов. Имаме 2600 измерения по базовия регламент. Положението ще бъде сходно, е, доколкото виждам, и по преките плащания и развитието на селските райони. Отделих е, доста време от е, отпуска си, за да разгледам тези изменения. Изчето ги видях, че има много изменения, които са наистина идентични. Дума по дума са еднакви с други. Често и просто ги подават а, различни депутати. Според мен е скандално, че има идентични изменения от хора от различни групи. Тези изменения като че ли са писани от лобисти, според мен, не могат да бъдат а, идентични което е скандално. Имаме много важен инструмент и то е съвместното вземане на решение. И какво правим ние с него? Оставяме се да ни бомбардират с изменения други хора, които подават тези изменения и на други. Съвсем малко са видоизменени. И ако погледнем същността на тези изменения, ще видим, че Всичките тези хиляди могат да бъдат сведени до няколко стотин. Много моля депутатите внимателно да обмислят казаното от мен. Искаме ли наистина да продължаваме да работим така в бъдеще и да си осложняваме живота? Или пък искаме някакви рекорди да поставяме по брой изменения. Хиляди, хиляди, хиляди. За моята група мога да кажа следното. Последните няколко месеца постоянно обсъждаме реформата на ОСП. Групата ми иска реформа на ОСП. Искаме зелена реформа. И аз съм напълно убедена, че във всички тези изменения, в които почти не се отдавих това лято, не се намира нищо ново. Погледнете ги, проверете. Само ще си усложним работата в групите, като трябва да минаваме през всички тези изменения. Това, което искаме е реформа и то по същество, а не е, някакви други изменения. Благодаря. И аз, е, когато колегата Родос говореше, се сетих нещо. Е, за първи път, поне видимо в измененията, се вижда едно участие на правителствата в тяхното изготвяне. Някои изменения са идентични и се представят от различни групи. Според мен идват от правителствата. Силно има и такива написани от лобисти, но според мен ясно се вижда съвета. Съвета участва в тези изменения много повече, отколкото очакваме. Сега, господин Войчевовски и а, накрая господин Дес. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Przepraszam, nie mogłem być od początku naszych obrad. E, Благодаря. Самото начало не можах да присъствам, сега се извинявам за закъснението съвсем набързо. Наистина много изменения и е, трябва да си дадем доста време, за да работим по тях. Нашата песимистична визия за бъдещето, където се говори за съкръщение на бюджета на ОСП, според мен е едно голямо предизвикателство пред нас. Говорим за европейско за земеделие и за това е необходимо да има европейски решения. Нещата са много по-сложни сега, отколкото те бяха 2007-2013. Надяваме се работата ни по бюджета да бъде такава, че средствата да не се изменят. Говоря за средствата заделени за ОСП. Е, има нещо важно, за което говорим вече няколко пъти, и това е въпроса за разпределението на плащанията, както и юридическите или правните аспекти. Господин председателя вече го спомена. Необходимо е правно становище за предложението на комисията за разпределението на средствата. Тези предложения на комисията зачитат ли е, основополагащите договори? Може би не. Може би дори е, нарушават принципа за недискриминация между държавите членки. Освен това, нарушават според мен и принципа за това, че не трябва да има дискриминация към фермерите. Е, трябва да има уравняване на бюджета, обаче ако има обективни критерии. И тези обективни критерии, по принцип историческия критерий, не е оправдан тук. Не може винаги да се казва, че този, който е получавал много, трябва да продължава да получава много, защото ги получава в миналото. Не може така. Но от друга страна трябва да има и произволни критерии. Затова в работата ни първо трябва да изчистим тези правни въпроси съвсем ясно и а, недвусмислено. Искам да повторя искането си тази тема а, да бъде засегната от експерти и да се излезе с правно становище. Имаме възможност да поискаме такова становище в Полския парламент, например, много често се стига до такива искания а, и да се докаже, че предложенията на Европейската комисия не отговарят на учредителните договори. Благодаря сега господин Дес. Äh, ähm, über 7000 Änderungsanträge zu diesen vier Berichten. Да, вярно е, че имаме над 7000 изменения по този проект доклад. И това според мен означава, че трябва да променим начина си на работа в Европейския парламент. Аз предложих още по време миналият мандат че трябва да има най-малко 10 подписа от 10 члена на парламента, за да може да се внесе дадено изменение. Това със сигурност ще намали драстично броя на внесените изменения. Мисля, че трябва да обмислим и да обсъдим някакво подобно правило. В противен случай нещата наистина излизат извън контрол. ако по-голямата част от е, членовете на парламента не искат е, да въдат подобно правило, или не ще се стигне до проекто доклади, по които ще се внасят 20-30 хиляди изменения, което е направо смехотворно. Ето, защото става въпрос за проблем с функционирането на самия парламент и ако успеем да го разрешим, със сигурност ще, ще спестим и пари, което е вярно. Така че най-добре е да променим самият начин на функциониране, както предложих. Благодаря ви. Благодаря. Алберт, наистина ще обсъдим в края на нашето заседание. След това, заедно с докладчиците, Сянка и координаторите, ще излезем с някакъв метод, който да предложим на комисията. Сега ще дам думата на Европейската комисия. Виждам, че господин Пачеко е тук. И след това отново ще дам думата на Луиш. Имате думата. Oui, merci, Благодаря ви, господин председател. Мисля, че на този етап на преговорите в парламента, мога да ви кажа, че от наша страна, от страната на Европейската комисия, ние очакваме парламента да излезе с някаква позиция по всички тези предложени изменения. Ние оставаме изцяло на ваше разположение и ще направим всичко по силите ни, за да ви предоставим необходимите разяснения, от които имате нужда, за да се справите с тази толкова важна и толкова трудна задача. Благодаря ви, господин председател. Мене. Луис, а те. Луис има думата. Сеньор Presidente, a, a realidade é Уважаеми господин председател, Нещата са такива, каквито са. Изправени сме пред тези трудности, пред тези проблеми, с които трябва да се справим, но това е възможност за нас, възможност да стигнем до правилното решение, до точните отговори за новата ОСП. Очаквам с нетърпение своите срещи с докладчиците в Сянка и наистина съм съгласен с госпожа Магина, с която казва, че може би е по-добре да се справим по-добре, най-напред с техническите въпроси, други пък предложиха да се да разгледаме най-напред по зеленяването. Така или иначе, обаче, както и да подходим, не очаква много работа и трябва още сега да започнем. Трябва да работим в духа на компромис. Например, госпожа Магинес и Джон Лайн говориха за менюто. Зеленото меню, например – И тук имаме разнобой между моето предложение и предложенията на други групи и техните изменения. Но трябва да кажа, че когато говоря за екологично сертифициране, което ще се дава от държавите членки, това, което предлагам и за което си мисля като най-ефективен начин за справяне с а, това зелено меню, с неговото налагане, по такъв начин, че да се наложи една система, която да е приемлива за всички, за комисията, за парламента и за останалите. Това е най-добрият начин, защото в противен случай, ако тръгнем отгоре надолу, ще стигнем до огромен бюрократичен проблем, проблеми с ревизиите, аудитите, проверките и така нататък. Ако има система за сертифициране, екологично сертифициране, което да се прилага от държавите членки, това ще бъде един механизъм, който може да се прилага и който може да направи процеса на позеленяване по-лесен. По този начин ще се стигне до един консенсус в Европейския съюз, но нези, които не искат изчерпателен списък от мерки и останалите, които искат една по-гъвкава система за въвеждане на мерките за поселеняване. Ето това е един компромис, до който трябва ние да достигнем заедно. И така или иначе ще имаме едно меню, един списък, който ще бъде лесен за проверяване, за прилагане и начинът по който го прилагаме трябва да бъде гъвкав и ефективен. Ще бъде лесно да постигнем тази цел, но именно това са проблемите, с които трябва да се справяме. И ако а, се справим добре, това ще означава, че сме работили в дух на сътрудничество и компромис тук в рамките на парламента, но трябва да бъдем практични и да търсим решения. Предстои ни трудна задача, но оставам оптимист. Благодаря. Eh, Много благодаря. Много благодаря за този дебат. Е, сега ще се организираме. Секретарията ще ни помогне да систематизираме всичките тези изменения. Е, предполагам, че ще се опитаме да заложим и критериите. Отговорността наистина е голяма. За първи път Европейския парламент за първи път ще упражни тези свои правомощия в сферата на съвместното вземане на решение по а, новия ни договор. Така че голяма реформа, която трябва да отговори на големите предизвикателства. И не искаме реформа на всяка цена. Искаме реформа, която даде отговор на проблемите. Сега, Искам да ви припомня следващите заседания. Те са на 16, 17 септември в 15 часа, след 18 септември от 9 до 18.30. Закривам заседанието на комисията и 5-10 минути пауза. Координаторите и докладчика ще помоля да останат в залата. Благодаря.